и списък с промени в делегациите и комисиите. Списъкът ще бъде включен към протокол от днешното заседание и ще се счита за прият, ако никой не изрази възражения срещу този списък. Следващата точка в дневния ред